Euh, Колеги, предлагам да започнем след обедното заседание. Стигнахме до точка 11. Първата размяна на мнения с господин Мик Ули, председател на Комитета по заедостта. Господин председател, вие заемате пост от началото на годината. Радвам се да се срещнем с вас в нашата комисия и се надявам, че това ще стане редовна обмян, размяна на мнения с председателя на ЕМКО, на Комитета по заедостта, както и вашия предшественик Бруно Коке <clears throat> правеше миналата година и последната размяна на мнение беше през месец март с Комитета за социална защита. Това е малко нова практика за нас и членовете на комисията все още не са много добре запознати с а, мисията и ролята на този комитет за който все пак знаем, че предоставя необходимия е, е, инструментариум на комисията, когато тя трябва да изготвя предложения, които да представи на министрите и че е орган, който всъщност е в служба на съвета в който държавите членки подготвят своите решения възоснова на мненията на националните експерти. Може би бихте могли да кажете няколко думи за а, вашата кариера и да кажете докъде са стигнали дискусиите в ЕМКО, като не забравяте, че в момента парламента е сериозно мобилизиран в преговорите по, по пакета за економическо управление, по което подаваме становище. Знам, че и вие работите по тази тема. И ви предлагам да кажете до къде са стигнали дискусиите, за да видим доколко това може да ни даде сведения. Um, Благодаря, господин председателю. Надявам се, че това ще бъде част от един продължаващ процес. На тази година, 1 февруари всъщност започнах да работя, но като че ли времето толкова бързо тече, сякаш повече време е отминало. правим доклад съвместно с съвета по е, заето, социална политика, здраве, потребителски въпроси а, и нашия комитет по отношение на всички основни въпроси, свързани с е, взаимодействието между съвета и държавите членки в областта на заетостта и проверката на ръста. През юни месец предстои следващо заседание на съвета по заетост и социалната политика. Много внимателно в процеса се следи изпълнението от страна на държавите членки по отношение на целите 2020. Ние направихме нашата проверка на програмите за националните реформи на държавите членки и в края на тази седмица трябва да стигнем до заключения по всички тези аспекти, след което през месец юни Целият този пакет ще бъде изготвен заедно с препоръките за държавите членки, които ще отчитат спецификата на всяка една държава до тогава, разбира се, ще могат да се внасят е, и промени, след което ще се предостави на заседанието на съвета. Е, социалната комисия за защита по социалните въпроси, както вече казах, е част от процеса. Ние непрекъснато заседаваме съвместно с е, председателя и те също правят своите прегледи на националните програми и разбира се всичко това се извършва в духа на координацията. Ние работим съвместно. Понеделник, вторник работят едните по въпросите, другите четвъртък, петък и всъщност всичко е съвместно разглеждано крайна сметка основното е, е да се работи по посока изпълнение на целите е, Европа 2020. Работим, разбира се, и с економическата комисия. Сега няма да засягам въпросите за економическото управление. За щастие не ми се налага да работя и в тази област. Но ще работим по отношение на препоръките е, съвместно с съвета по заето социална политика, здраве и потребителски въпроси. Както разбирате, доста са обвързани задачите, интересите и е, политическите аспекти на нашата съвместна работа. По-нататък, след като, надявам се, ще си заслужим лятната почивка, през есента ще се заемем с нова дейност, която е нова за нас. И това е проучване, в което ще можем да съберем както повече информация, така и да направим по-задълбочен анализ, който ще бъде едно естествено продължение на анализа на националните програми за реформа. Много е интересен е този въпрос. Предизвикателската са интересни. Ще разгледаме въпроси, които са много близки а, с въпросите свързани с финансовите стимули или не, с липсата на стимули по отношение участие в а, пазара на труда, след което ще докладваме на Декемврийския съвет по заетост и социални въпроси и ще продължим в същия ритъм по-нататък за следващата година. Как ще бъде по-добре да отговаря, може би, на конкретни въпроси? Uh, Благодаря за това изказване. <coughs> Е, Благодаря. Разбирам, че от момента, в който сте заели поста си, въпросът за проследяването на протичането на европейското месечие е основен във вашата програма. Основните насоки в областта на заетостта днес са, са залегнали много повече в годишния преглед на растежа. Това е развитието. На този етап в различните области на европейското законодателство според вас няма елементи, които да разгледате по-задълбочено. Въпреки всичко, обаче, бих искала да ви, искала да ви задам въпрос, преди да дам думата на колегите. Имам предвид националните програми за реформа. Днес, през първата година от, е, първата година от цикъла и предполагам, че вашия комитет а, разполага с всички програми за реформа на държавите членки и може би а, депутатите ще се заинтересуват от оценката, която сте направили на качеството на документите, които са ви представили държавите ви членки. Не знам каква, какъв пост са вземали преди. Не знам и какви документи са предавали държавите член или членовете преди. Как работите с комисията? Какви са националните програми за реформа? Какво е това звено към главния секретарният на комисията? което осъществява координацията с главна дирекция за етост и как стоят нещата с графика и с процедурите. По отношение на графика, доколкото разбрах, този етап, който е много важен, етапа на оценка на националните програми за реформа, е, е изправен пред сериозни проблеми с сроковете, как виждате развитието. Имате ли възможност да ускорите нещата? И по отношение на съдържанието, бихте ли казали какво е естеството на дебата? <clears throat> Защото прегледа на растежа понякога предизвиква критики и по-специално по отношение на пенсионната възраст, на, за заплатите или на структурната реформа на трудовия пазар. Това Обсъждали са в ЕМКО и кои аспекти точно. Предлагам ви да отговорите първо на моя въпрос и след това ще открия дебата и ще дам думата на другите колеги. Благодаря. Ще се опитам да отговоря възможно най-разбрано, ако мога така да се, разбър... да се изразя. На първо място Относно самия преглед, това се осъществява на ниво семинар между държави членки. Там се срещат тези държави и те дискутират, а после отиваме в пленарна зала, така да се каже, и, и разискваме резултатите. Една държава бива номинирана, която тя става основният ръководител на дискусията, друга държава решава да не занимава с конкретните резултати, които ще се е, изразят. И е, тези задачи са в тясно, тези държави са в тясно сътрудничество с съответната комисия. Но разбира се, може да очаквате, че има и разлики. Ние оставаме възможно най-много време за дискусия. Това отразява все пак новата, новия тип подход, който ще прилагаме към Европа 2020. И идеята е за една дълбока оценка, като че ли обаче понякога а, нямаме точно такъв подход от някои държави членки, които като че ли скачат много напред в а, своята преценка. Ще разискваме в петък заключенията А за сега мога само да кажа, че можем да кажем на министрите какво може да бъде направено, свързано с предизвикателствата и с заключението на този етап. Това е една от причините, поради която ние имаме едно такова систематично наблюдение. През есента се надяваме да постигнем още повече задълбоченост в нашите политики. Разбира се, всяка... това е строго индивидуално по страни. Ще се съсредоточим както на условията на работа на работещите, възрастта за пенсиониране, но също така и други, например, данъчните облагания, условия на работа, и подкрепа от работодателя. Мисля, че е време да кажем, че натиска за времето, за календара, графика е голям. Ще има един пакет на комисията, публикуван на 7 юни. След това ни, на 17 юни има един комитет, който ще се дава в съвета, свързан с заедостта и после, както знаете, следва лятна вакансия, така че нямаме кой знае какво време. Натиска Времето ни притиска от всякъде, не само нас, но и комисията и други. Така че надяваме се все пак тази година да успеем да постигнем резултат. И смятам, че за бъдещите години този процес ще има, ще се ползва от един по-дълбок едно по-дълбоко проучване и че ще има един критически дебат. Сега сме едва ли не в първата година и мисля, че е много скоро да очакваме задълбочени резултати. Благодаря. Сега господин Серкас. Благодаря, госпожо председател. Благодарим на господин Моли за информацията. Благодаря ви за откритостта още от самото начало. Вие проявихте известен скептицизъм. Аз идвам от Испания. 50% от младите в моята страна са безработни. Стотици хиляди души в момента протестират в държавата. И единственият отговор, който в нас е Брюксел, е много далеч от реалността на, и от драмата на нашата младеж. Тези младежи се питат, защо те трябва да се адаптират към лудостта на една економическа система, която така или иначе не дава никакви отговори. Господин Ули, вашият комитет е съставен от едни открити хора, предполагам. Но не мислите, че все пак целият процес е много бюрократичен? А пък ние сме изправени пред спешна ситуация, особено в някои държави. Друг въпрос. Какво ще кажете на другите институции, съвета и така нататък? Понякога имаме усещането, че Европейския съюз взима мерки. Но че тези мерки се изразяват само в някакви фактори, критерии, параметри и други статистически индекси. Имаме впечатлението, че съвета, примерно, или комисията понякога правят усилия, но не можем ли да имаме едно симетрично положение? Както институциите да работят така и гражданите да имат и ясна представа какво става. И нещо друго. Искам да знам дали вашият, вашият комитет води проучване също така свързано с различните фискални програми за адаптиране. Защото много от правителствата в момента се сблъскват с тежка ситуация и не успяват да поддържат економически дейности, които всъщност се опитват да замаскират липсата на частни инвестиции, на частни действия. Какво се предлага? Yes, thank, that, thank you for that. Um... Благодаря ви. Най-обстойният отговор на такъв въпрос, дали една комисия по заетост ще а, оценява, анализира пакетите за бюджетна дисциплина, за фискална консолидация, за заетост, отговорът е едно просто не защото тези пакети са на разположение и управление на финансовите министри. Но ние възнамеряваме да работим много по-близо и съвместно с економическата комисия. Това вече го казах. В момента с председателя разсъждаваме къде бихме могли да доближим дейността си. Повдигат се въпроси, свързани с бюджетна консолидация, винаги този въпрос присъства в разговорите. Разбира се, на този етап не можем да излезем с конкретно решение. Разглеждаме нещата през призмата на въздействието върху заетостта. На 17 юни по време на съвета по заедостта, със сигурност ще разгледаме въпросите, свързани с неотложната ни задача, а именно преодоляване на безработицата. Освен това, с Комисията социална закрила също работим непрекъснато съвместно. Те също правят своите прегледи на националните програми. Както вече казах, става въпрос за възстановяване. Подчертава се от тях на гледна точка факта, че на европейско ниво ръста, който, на който бяхме свидетели преди рецесията, не непременно доведе до подобряване на положението. Така че, това е един подход, който се развива в три насоки. Но Наистина, както вече казах, тази задача не е в нашия мандат. Тя трябва да бъде поета от съответните ресорни организации и съвети. По отношение на споразумението, надявам се, че нито испанските границ, е, граждани, нито а, работодателите седят и чакат да някой им да разреши проблемите, свързани с заетостта. Обеден съм, че е, в момента непосредствено след изборите отново се работи активно в тази насока. Европейската е, комисия по заето всъщност работи на общностно ниво. Нашата задача е да се направи едно пресъздаване, преразработване на политиките на държавите членки, но искаме наистина много да бъдем в състояние да помагаме. Аз самия участвам изключително много в тази дейност. От 1997 година, когато нещата започнаха с Люксембургския процес, вече много голям напредък има. Увеличават се активните мерки, увеличава се нивото на участие и резултатите За съжаление, поне тези, които отчетохме в края на 2010 година, не бяха онези, за които се надявахме. Е, сътрудничеството, координацията между нас постига е, нещо, но не може да поеме изпълнението изцяло на всички задачи. Някой друг иска ли да се изкаже? Госпожа Бауър. Thank you so much for... Благодаря за предоставената ми възможност. Бих желала да ви попитам следното. Изправени сме пред една ситуация, където е, ръстът не води до увеличаване на заетостта. Вие или вашата група разглеждате ли тези тенденции вътре в структурата на заетостта? Какво се случва? Може ли да споделите нещо ново, някакви видими тенденции а, по отношение на структурата на заетостта? Това е единия ми въпрос. Второ, как Европейския социален фонд може да се усъвършенства, за да бъде по-резултатен в областта на заетостта? Um, yes, thank you. Sorry, um, not to be... Благодаря. Господин Серка също подчерта този въпрос. Какви мерки взима комисията по заедостта? Както вече казах, тук говорим за специални препоръки за всяка една от държавите членки. Мисля, че има и други комисии, които се занимават с различните фондове и евентуално всеки от тях знае в областта си как може да допринесе и да помогне. Това е относно а, фондовете и тяхното функциониране. Но този въпрос, за който вие говорите и за безработицата сред младите, да, това е една от основните ни грижи в момента. И въпросът беше повдигнат и в заключението на съвета. Имахме две заседания тази седмица в... Ми, миналата седмица в петък. И говорихме за заедостта с социалните министри. Идеята беше не просто да се опитва да се увеличи търсенето, но трябва да се занимаят и с хората, които са безработни от много дълго време. И на тях им е много по-трудно да се върнат на пазара на труда. Това, тези предизвикателства и двете са много тревожни, много спешни. И най-важното е по някакъв начин да се стимулира заедостта и да се насърчат хората да се връщат на работа. Надявам се това да бъде включено в доклада, представен от съвета по заедостта. Със сигурност тези въпроси няма да изчезнат и за бъдеще и със сигурност измежду тях попада и въпроса за часовете работа. Сигурно вече знаете, че една от тенденциите в момента, свързан с кризите, е да се превръщат, примерно, по-съкратени работни времена в а, едни дълги работни времена и, и други подобни. Има ли други желащи да вземат думата? Искам да се спра на някои от аспектите на вашето изказване. Бяхме силно изненадани по време на бългийското председателство от мобилизираността на бългийското председателство именно, така че ЕПСКО да разполага с някакви критерии, които да са полезни в дискусията с Екофин. И знам, че вашият предшественик Брюне Коке казваше, че в равновесието на силите фактът да се даде на ЕПСКО един набор от инструменти, критерии, които да са достоверни, всъщност е много, много добре. Докъде сте стигнали в тази насока? Питам аз. И втория ми въпрос е какво ще отговорите? Вярно е, че вие сте експертен комитет в услуга на ЕПСКО. Но когато се публикува годишният преглед на растежа, той предизвика много критики, най-вече относно социалния си характер. И и по начина по който че ли заобикаляше нуждите на социалния диалог. Има ли сте допълнителен диалог, за да подготвите ЕПСКО по тази точка? Да. Въпросът относно критериите. съгласна съм с това, което Брино ви е казал. И преди го споменах накратко. Това наблюдаване на качеството на заедостта е част от препоръките на съвета и на това, което ще се разглежда на 17 юни. Относно критериите, ние се спряхме на основните, които ни казват най-много за основните предизвикателства пред държавите членки. Това е много важно, най-вече в рамките на Комисията по защита. И нещо друго. Имахме едно друго годишно наблюдение, свързано с растежа, и установихме там, че имаме роля и в създаването на зелени работни места – Тези систематични наблюдения дават допълнителна информация за това, което ще се разисква после на декемврийската сесия. Тези изследвания със сигурност ще бъдат публикувани преди годишният доклад за растежа. Това ще е годишният ни принос преди комисията да публикува своето комюнике. Така че ние се опитваме да изградим един график, свързан с социалната политика и заедостта, преди да излезе пакета на комисията. И нека да кажа, че Комисията по социална защита също ще а, публикува един доклад относно социалното измерение, най-вече свързан с бедността и изключването. и съвета по а, социална защита и заетост трябва да бъде първият, който трябва да говори за а, тези социални аспекти в по-широк план. Един малък допълнителен въпрос. Имаме време в законодателните текстове, които ние тук редовно обсъждаме в Комисията по заедостта, сред тях е директивата за работното време, която взехме позиция през миналия законодателен период. Имахме преди няколко време и нова размяна на мнения. И тъй като социалните партньори се опитват да намерят споразумение по тази директива. Искам, бих искал да знам дали в ЕМКО споменавате или обсъждате директивата или за вас е още твърде рано и очаквате първо комисията да направи своето предложение, за да обсъждате въпрос. Това е първият ми въпрос. И второ, в пакета за економическо управление има предложение което днес не е откровено сложено на масата, но вече се обсъжда в коларите. Това е създаването на механизъм за санкциониране, който да предвижда намаляване на сумите отпускане на държавите членки по линия на структурните фондове и евентуално на Европейския социален фонд. Дали сте обсъждали този въпрос и каква е възможността ви да влияете по тази тема в рамките, да кажем, на един арбитраж? Благодаря. Извинявайте, вие повдигнахте въпрос за социалния е, диалог миналия път, така че сега ще си позволя да ви отговоря. Извинете, че не го направих по-рано. Няма да, да дискутираме точно законодателство. Работните групи в комисията, постоянни представители работят за и от името на съвета. 148 член е този, който постановява създаването на комитета по заедостта, т.е. люксембургския процес. Спомняте си, това е една стратегия, една европейска стратегия за заедостта. Но трябваше и по-рано да спомена, че заедно с увеличаването на диалога с Комисията по социална защита, както и Комисията за политиките, непрекъснато работят с все по-разширяващ се е, диалог с социалните партньори. Има ежегодни срещи е, с партньорите, три пъти най-малко в годината. Дискутира се съвместния доклад за заетостта. Разглеждат се е, заключенията на националните програми за реформа. И тези дискусии постепенно ни насочват към заседанието през декември на съвета по заетостта. Така че те непрекъснато имат възможност да подхранват, захранват с информация съвета по отношение на ръста и развитието. Така че е, по този начин ние съвместно работим и следим процесите. Това можем да направим, но нямаме никаква роля по отношение на законодателните предложения, като например директивата за работното време. По отношение на економическото управление, да. Вие споменахте тук условността Европейския социален фонд. Това е на практика специализирания орган, който работи в тази насока, но ние имаме една идея. На мене ми е хрумна да проверим до каква степен нашата комисия може да предоставя идеи на Европейския социален фонд и през предстоящите периоди и години ще се дискутира всички тези аспекти и ще го включа в моя работен план. Благодаря. Добре. Поздравявам ви за това, че вашето присъствие тук ще даде свежи идеи за вашата програма и тъй като няма повече въпроси и изказвания. Можем да ви благодарим и ви очакваме за следващата размяна на мнение, която се надяваме да бъде редовна. И във всеки момент, който решите, че за вас е полезно, знаем, че сте на служба на съвета, но ако искате да по някакъв начин да получите допълнителна светлина, за да се ориентирате, и е, затова е необходимо да видите членовете на комисията ни. Не се колебайте да поискате среща. Ще намерим винаги време за вас за подобна размяна на мнение. Благодаря ви. Très bien. Euh, Чудесно. Тъй като разменихме, по, е, <laughs> привършихме по-рано е, размяната на мнение, благодаря на нашата следваща е, докладчица Регина Бастос по точка 12 и давам веднага думата за е, да говори по доклада по една много важна инициатива на комисията в областта, която ни занимава, а именно стратегията и програмата за нови умения и работни места. Повтаря председателката на английски. Госпожо докладчик, давам ви думата да ни представите вашия дългоочакван доклад вие сте докладчик от водеща комисия. И разчитаме на доклади от комисиите ИТРЕ, РЕГИ, Култура и Жени. Давам ви думата. Мерси, е, мадам ла президент. Е, е преми, привилегия. Благодаря ви. За мен е привилегия да представя проекто доклада по тази тема, която е изключително важна. Именно темата за новите умения и работните места в контекста на економическа, финансова и социална криза, която разтърсва нашия континент. И в контекста на много висока е, безработица. и e um e на безработица сред младите е 21% и дългосрочните безработни е, също се увеличават. Това са много сериозни последици за е, системата за социално осигуряване. Тази ситуация създава сериозни проблеми по отношение на създаването на работни места и намирането на хора с адекватните умения и способности. В този контекст Европейската комисия представи своето съобщение за програмата за нови умения и работни места. Беше, текста беше представен през ноември миналата година в Страсбург и тази програма се вписва в стратегията до 2020 година за гарантиране на интелигентен и устойчив растеж. Ние до сега приемахме някои мерки, но сега комисията да се увеличи заетостта и броя на хората над 64 години, които работят. В книгата на Европейската комисия се изличат три заключения, че има потенциал за създаване на нови работни места в Европа, нови или а, допълнителни места в областта на здравеопазването, социалните грижи, технологиите, комуникациите, информацията и услугите. Второто заключение на комисията е, че Потребностите от е, квалификации и нови умения се увеличават значително във всички професии, на всички равнища. Ние имаме нужда от хора с нови умения. За това е необходимо съответното обучение и то много скоро, за да може скоро да има съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда. Този подход на комисията ни се струва правилен. Според нас анализът е много интересен, защото в него се очертават потребностите на Европейския съюз си определя четири основни области за намеса на Европейския съюз. Пазара на труда, квалифицираната работна ръка, качествената работа и целенасочената политика за създаване на работни места и търсене на квалифицирана работна ръка. След като се очертаха основните линии, в проекто доклада ние целим да представим нещата доста сбито. Позицията ни е известна. Ние не можем да отидем толкова далеч, колкото, колкото бихме желали. Просто трябва да вървим поетапно, за да постигнем целите си. Но, чрез, но представяме основните насоки бъдеще ще наблягане върху е, ще се набляга върху търсенето на по-качествена работна ръка, хора с повече умения и не трябва да забравяме, че между 2006 и 2020 година нивото на квалифицираните е, работници ще мине от 25,1 на 31% и работните места, където ще се иска средна квалификация, ще се разраства броя на квалифицираните работници ще се увеличава и а, е, ще им броя на работните места, където ще, е, е, изискванията ще са ниски, ще намалява. Между 2006 и 2020 година се очаква а, да се създадат 6 милиона нови работни места, 19,6 милиона нови работни места 6 милиона, от които ще се освободят от пенсиониращи се и затова ние трябва да адаптираме нашата економическа структура и образователната система, за да се приспособи към тези предизвикателства. В проекто доклада наблягам също така на проблема с миграцията. Имиграцията към Европа и извън е, Европа това е важна част от активното население. Много е важно да се приготвим също за прехода към зелена економика. Това ще има огромно значение за, за, за заедост особено в енергетиката, рециклирането на отпадъците, транспорта и трябва да се намери е, отговор на всички тези предизвикателства, които, пред които ще ни изправи нашата економика. Необходимо е да използваме човешките си ресурси и за това трябва да ги стимулираме да придобиват нови умения в различните отрасли. Друго предизвикателство, което се споменава в проекто доклада, е свързано с сетостта на младите. Трябва да се намали преждевременното напускане на училище, за да може да се изпълнят целите на стратегията до 2020 година. Друг проблем е квалификацията и мобилността на работниците в Европейския съюз. Колкото по-голяма е квалификацията, толкова повече ще се увеличава мобилността. Обръщаме внимание на тези отрасли в економиката, които създават усилено нови работни места. Огромното мнозинство от работниците в Европа работят в малки и средни предприятия, които трябва да бъдат улеснени в достъпа до кредити. Трябва също така да ги ангажираме в близко бъдеще да сътрудничат с учебните заведения, за да може да се гарантира адекватност между квалификацията на младите и исканията им. Мисля, че това са основните елементи на проекто доклада. Сега ще оставя време на колегите за една първа размяна на мнения. Тази точка беше предвидена за 15 юли. Предвидихме среща за социалните партньори и експерти, които ще изложат своите позиции, за да можем да огледаме проблема от всички гледни точки, да имаме една глобална визия. Очаквам също становищата на подпомагащите комисии, от които се надява да получа допълнителна светлина. Готова съм да отговарям на въпроси. Е, Господин Серкас и госпожа Шрадър. Господин Серкас. Благодаря ви, госпожо председател. Докладчика в сянка ще дойде след малко, но не искам да пропусна случая от нейно име да кажа няколко бележки. Първо искам да благодаря за документа на госпожа Бастос. Той е много важен. Защото обхваща всички възможности, които предполага тази инициатива. Трябва да работим по доклада, за да може той да бъде много ефикасен, защото той е изключително важен за бъдещето. Трябва наистина да се търси повишена квалификация, за да може да се повиши квалификацията, да се обнови начина на производство, който в много държави е морално остарял и да отговаря на изискванията на новите поколения. Искам да наблегна аз лично на три важни въпроса. Според мен искаме да се добавят някои нюанси по някои въпроси, госпожо Бастос, защото в някои отношения сме малко скептични. Например, так по отношението на гъвкавата сигурност в точка 6 спомената. Ще упроста коментара си. Нашата група е отворена по отношение на гъвкавата сигурност, но този модел идва от доста напреднали държави, които имат огромен капацитет за инвестиране. Тези страни разполагат с структура, която не съществува в страните по периферията на Европа. И като цяло за всички държави да се прилага този модел ни се струва неуместно. Тук не става въпрос само за финансиране. Понякога е трудно да се прилагат програмите в областта на безработицата и други. В много държави има гъвкавост, но няма достатъчна сигурност. Много държави нямат капацитет да гарантират едновременно и гъвкавост, и сигурност може би трябва те да разполагат с система за преценка, за диагностика. Не може да се налага един абсолютен модел. Освен това, гъвкавата сигурност не е панацея. То всичко зависи от начина по който се прилага. Трябва да се види как се вършат нещата във всяка една държава по-отделно. Второ, бюджетната дисциплина. Разбира се, че трябва да сме за. Но тя също не сама по себе си няма да позволи да се решат всички проблеми. А, освен от бюджетна дисциплина, се нуждаем и от още нещо за текущите разходи. А, е, е, дисциплината е една, за държавните разходи е друга. Всички искаме да се увеличи економическия растеж. растеж. Струва ми, че в доклада, доклада е твърде едностранен. Говори се твърде много за бюджетна дисциплина, а твърде малко за различните програми за инвестиции, за економии, които са необходими за да осъществим напредък. И накрая Реджина спомена някои елементи, но според нас равния шанс също е много важен – не можем да оставим пазара да регулира всичко, защото има много хора, които няма да успеят да получат необходимата квалификация. Трябва да се укрепи е, общественото образование, трябва да се гарантира помощ на, най, на хората в най-неблагоприятно положение, за да могат да имат равни възможности с другите и да имат шанс на пазара. Затова няма да помогнат само парите. Верно, верно е, обаче, че а, хората в неблагоприятно положение не могат дори да платят за своето образование. Има редица елементи, които ни се струва, че е добре да бъдат допълнени, иначе доклада е добре направен. Госпожа Шрадер. Благодаря. Колегата Серкас е прав по много точки. Когато комисията представи комуникето, аз силно се надявах, че то ще отговаря на това, което ние казваме и мислим по възможностите за създаване на а, заетост в а, новата економика. и че това ще бъде доказано и от експертите на комисията. А сега чета комуникето и виждам, че акцентът се поставя върху гъвкав пазар на труда. Тоест, не поставяме акцента на същото, на едно и също нещо. Като че ли се намаляват правата на работещите. Това не отговаря на нашето очакване, не отговаря на очакването на населението. Вижте какво става в Испания. Установяваме, че младите испанци искат нова политика на заетостта, политика, която няма нищо общо с това, което комисията предлага, поне в първата част. И искам да благодаря на докладчика за това, че преместил акцента към нови компетенции и така, както казахме и за зелените работни места, да видим какви са възможностите за допълнително обучение, за възможността да се изправим с предизвикателствата на новата економика и как да използваме вече съществуващия потенциал. Бих е, желала докладът да постави ударението повече върху информацията и гъвкавостта. Извинете, обучението и гъвкавостта в рамките на зелената заедост. Говорим за нови сектори, как, как да останем по-гъвкави. Това е много важно, но комисията говори и за други области – но не бива да забравяме какво ние искаме относно правата на работещите. Казвали сме го и в други доклади. За нас е, техните права са много важни. Има и други приоритетни точки, в които трябва да вземем решение. Вече сме взимали подобни решения в други доклади. Трябва да си зададем въпроса какви са възможностите за обучение на, за ви работни места? Какво можем да предложим на младите? Какъв отговор ще дадем на младите, които в момента протестират в Испания? Какви са възможностите да увеличим креативността в държавите членки? Колегата Сарка си прав. Погледнете къде са възможностите за инвестиции. Погледнете какви са нуждите от инвестиции. И какви са възможностите за партньорство. Трябва да извлечем полза от съществуващите възможности. Що се отнася до продължителното обучение, за образованието като цяло, за създаване на работна заедост. Това са важни въпроси. Благодаря на докладчика за анализа. Наистина много добър анализ. Ние ще видим интересни предложения в този доклад. Благодаря за което. Благодаря госпожа Мора, след това госпожа Лин. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика, колегата Регина Бастос, за великолепно свършената работа, която тя ни предлага тук днес. И така, както каза Елизабет Шродера току-що, този доклад поправя гледната точка на комисията и вече не се средочаваме върху а, гъвкавата сигурност, а подход към 2020 година, ориентираност към нови компетенции, нови работни места. Регина Бастус подчерта много ясно основните предизвикателства, с които трябва да се справим. Например, как да се приборим с безработицата най-вече сред младите, но също така и как да се подновят е, работните места, най-вече като си има предвид, че голяма част от на пред военното поколение, след военното поколение, извинете, се пенсионира. И също така как да създадем нови работни места, които да отговарят на нуждите, свързани с глобализацията. От това, което ни е предложено днес тук в дискусията, аз бих добавила три основни точки, които ми се струват важни. Първо, борбата с бедността, с безработицата, най-вече безработицата сред младите. Колегата Серкас говори по този въпрос. Даваме си сметка днес, че държавите, които най-много се най-лесно се справят с безработицата сред младите, е, е, са тези, които имат един специфичен модел на обучение, най-вече на академично обучение, което включва много, добър, много добра съвместна дейност с предприятията и стажове. Съгласна съм с Регина Пастос по тази точка. Искам да подчертая факта, че а, примерно стажовете и а, обучението наполовина в а, университет, наполовина в специализирано предприятие а, са всъщност нещо, което не е архаично. Това са, напротив, много модерни модели, също така както и академичното образование. Например, обучението на лекари – работи точно по този модел. Те практикуват също. Така че трябва да знаем да, как да отговорим на тази пропаст, която съществува между академичното висше образование и в крайна сметка светът на предприятията. Ние трябва да имаме едни обучения, които да свързват по-добре двата свята. Всички статистики в 27-те страни членки показва, че ние трябва да се върнем на тези модели на стажове. Това не е лесно, но трябва да се справим с този проблем. Така, както каза Алехандро, много от нашите млади страдат в момента, така че трябва да зададем този въпрос. И нещо друго. няма модел на обучение в предприятие, който да е качествен, ако няма истинска професионализация, плюс а, едно персонално обучение, индивидуално обучение от а, един, примерно, майстор в предприятие. Тоест, не може на тези тези млади не могат да бъдат оставени сами в предприятието. Не може, примерно, ням, и няма смисъл един майстор да бъде оставен до един работник, който вече знае как да, да процедира, но младите имат нужда да бъдат обучавани и да бъдат наблюдавани в предприятията. Ние, за съжаление, обаче никога не сме, не сме успели да обучим качествено тези професионалисти в предприятията, които да осигуряват помощта и обучението на младите в стажовете. И трето предложение, Регина. Нови умения, нова работа, всички сме съгласни. Но ако наистина искаме да отговорим така, както е предложено в параграф 9 да отговорим адекватно на новите нужди. Разбирам, че става въпрос за нови, примерно, зелени работни места и други, но всички тези професионални филиали трябва да се задвижат и да помислят относно новите професионални нужди. И предлагам тази работа да бъде осмислена добре и да се действа по професионални сектори и по ниво на квалификация и Европа да бъде отново лидер е в тези нови договори, които ще се сключват, е, за да може обучението да отговаря на новите нужди. Това са нещ... за предложенията, които исках да включа. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Линд. Uh, Съжалявам, че Мари Харкинг не може да е тук. Не се чувства добре. Не говори от нейно име обаче по отношение на този доклад. Мисля, че докладът е отличен и продължава започнатото от, комисия, да, от комисията и продължава още по-нататък, което според мен е добре. Както каза госпожа Морен, именно в обучението, в стажовете, чиракуването, по този начин може да се отварят и нови работни места места. Аз лично познавам млади хора, които просто искат стъжанския си период и след това изчезват на някъде. Трябва да говорим е, много конкретно. Нямаме предвид обучение просто ей така само за него, а, а имаме предвид обучение с цел създаване на работни места. По отношение признаването на компетенциите – тази тема трябва да се разгледа в доста по-широка област, която да излезе извън границите на Европейския съюз, защото трябва да можем да признаваме е, ситуацията и на граждани на трети страни в същия смисъл. По отношение на кара, да, наистина отчитаме онова, което е направено до сега, активното устаряване, резолюцията, дългосрочната грижа. Изключително важно е да се разгледат всичките тези а, въпроси. По отношение обучението на асистентите, които могат да помагат а, на хората, на възрастните по-конкретно, нужно е да направим още повече в тази насока. А, споменахте гъвкавост и сигурност а, в заетостта. Казвате, че наистина само те не могат да ни спасят от кризата. Това е вярно, особено що се отнася уязвимите групи, хора, които и нямат умения, възрастни хора или така млади хора. Да речем, ако сте на 25 години и имате затруднения, тогава какво ще направите? Може би е необходимо да се разгледа въпроса е, с е, всичките уязвими, уязвими групи. Е, с тези с увреждания в тази група трябва да попаднат също така, но и не само, трябва да погледнем и още по-нататък. Равнопоставеност между половете. Понякога в нашата комисия казваме, че това което е, разбираме за равнопоставеност между половете, в крайна сметка е, ще вкара повече жени на пазара на труда. А ние всъщност искаме наистина да има е, равен брой равнопоставеност между мъже и жени. И разглеждаме въпросите, като например отглеждане на дете, като по-скоро женски въпрос. Важно е обаче да не забравяме, равнопоставеността е и за двата пола. Като разглеждам отделните изменения, разбира се, предложени изменения, искам да ви подкрепя, поздравя и госпожа Харкин ви направила същото мисля. Благодаря. Има ли други желащи да добавят нещо? Не. Бих дала думата на представителя на комисията. Чаба е жили. За да ни каже да... къде е стигнала тази инициатива в комисията и какво е естеството на дебата, които са съществените моменти с държ... дебата с държавите членки. Um, um, Благодаря ви. Само да ви осведомя докъде се намираме по отношение изпълнението. Както знаете, в тази водеща инициатива, която е предложена като принос за постигане до 75% заедост, с четири ключови приоритета – пазара на труда, гъвкавост и сигурност, разгледани в нова светлина, уменията, подобряване качеството на работното място и създаване на работни места. Ключовите 13 действия и изпълненото по тях ние предложихме на тристранен социален форум – който е включен като инструмент към инициативата, за да може да бъдат включени повече и социалните партньори при изпълнение на водещите инициативи и политиките за гъвкавост и сигурност в е, сферата на заетостта. Този форум се проведе на 10-11 март тази година. Имахме дискусии, които разглеждаха четирите приоритета на дневния ред. За нас това е успешно събитие. имаме е, вече отклик и от социалните партньори по отношение на направените е, редица предложения. Това ще бъде ежегодно събитие и ще го провеждаме всяка година. Друго важно събитие по отношение гъвкавостта и сигурността на работния пазар е конференцията на всички е, заинтересовани страни по тази тема, за да се предостави форум за дискусия на предложенията, които направихме в съобщението. Датата на тази конференция е 14 ноември. С участието на представители на социалните партньори, държавите членки и Европейския парламент, разбира се. Следователно, наистина много добре сте премерили времето на разработването на този доклад. Той ще бъде много важен принос към целия дебат и ще даде възможност за бъдещо развитие на концепцията за гъвковост и сигурност на пазара на труда. Генерална дирекция образование и култура разглежда пакета обучение през цял живот – който ще бъде скоро публикуван, вероятно през юни или юли. Не мога да ви кажа точната дата. Но скоро ще се случи това. Други инициативи, които са в момента в ход на разработка или пък са планирани за следващата година. Панорамата Европейски умения, ЕСКО, създаването на работни места. В тази насока са предложени основни принципи, които създават условия за заетост. И това се предвижда да се случи в началото на следващата година. Съвсем накратко, ето това са нещата, които са в ход и разбира се, очакваме с интерес вашия доклад. Благодаря. Благодаря ви много за поясненията и сега ще да, от, отново думата на докладчика госпожа Бастос. Благодаря ви, госпожо председател. Трябва да призная, че много ценя изказванията на колегите от различните политически групи, защото темата е изключително деликатна и много важна. в света, в който се движим, трябва да се подготвим, да посрещаме новите предизвикателства, особено в контекста на криза. Така че вашите изказвания ще ми бъдат изключително полезни, защото наистина наблегнаха на най-съществените моменти. Европейският съюз трябва да придобие една економическа динамика, за да може да гарантира економически растеж и създаване на работни места благодарение на предприятията, които са двигателя на економиката в Европа. Много е важно да се заемем с хората, които творят това. Трябва да са квалифицирани, добре подготвени хора, за да могат да намерят работа, която да им помогне да осигурят достоен живот. Трябва да помислим също да, за мерките, които ще ни позволят да запазим нашия социален модел, за да може Европа да е в авангарда и да запази своята економическа динамика в глобализираната економика. Също времено, трябва да не събраваме, че е необходим един личен човешки контекст за всеки един човек, за да може да се гарантира неговото благоденствие. По отношение предпазливото отношение към гъвкавата сигурност, това е един модел, който се приспособява към всяка конкретна ситуация. От самото начало, когато започнах да изготвям този проект доклад, исках да се гарантира динамика на пазара на труда, за да може той да дава динамични отговори. нещо, което трябва да се случва в ежедневието и също времено да се съпътства от регионални и местни стратегии. По отношение на обучението и подготовката, трябва да сме предпазливи, внимателно да, да, да гарантираме внимателния подбор на кадрите, които ще осъществяват това обучение, за да може да гарантират една квалификация, която да отговаря на търсенето. Надявам се, както каза и госпожа Шарте или господин Серкас, че този доклад ще бъде изменен така, че да подсилим първоначалната идея с оглед на Важ... на проблемите, сериозните проблеми, пред които сме изправени, именно заетостта на младите, въпроса за гъвкавата сигурност редовно буди полемики и за това се надявам, че на съответната конференция, посвена на тази тема, ще се състои дебат на 15 юни. И ви Каня всички да присъствате на това изслушване, за да допринесете така, както направихте и за този доклад. Благодаря ви, скъпа госпожо докладчик. Да, ще организираме изслушване на 15 юни, в което ще участват различните социални партньори Срокът за внасяне на изменения обаче е преди това изслушване, т.е. 7 юни. И после ще разглеждаме доклад на 12-13 юли, така че някои от полуките, които ще извлечем от изслушването, ще трябва да бъдат вмъкнати с компромиси, устни изменения и така нататък. Надявам се, че ще се справите с това. Приключихме и с тази точка на дневния ред и стигаме до точка 14, по която давам думата на колегата Траян Унгоряно, който ще представи компромисните изменения към неговия доклад по който сме компетентни, именно доклад за насърчаване на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз. Давам ви думата да представите е, компромисни, компромисни изменения на базата на 157 изменения. Благодаря, госпожо председател. Да, целта на този доклад е да насърчи мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз. Разбира се, ние се опитахме да имаме един креативен подход. Такъв беше и подхода на колегите, когато внесоха изменения. Благодаря им за което. А сега се опитвам накратко да да кажа какви компромиси постигнахме. Първият компромис А и Б. Тук всъщност смятам, че Проблемите не се разглеждат достатъчно ясно. Проблема с мобилността. Тук ще спомена, че имаме липса на конкретни мерки, свързани и с проблемите на мобилността. Поне такива не са очертани ясно в съобщението на комисията. И мисля, че е добре, че парламента дава един такъв сигнал, че трябва да се предприемат някакви действия и някакви конкретни мерки трябва да се приложат на практика. Това е в компромиса и в компромис Б. И още един аспект на тези два компромиса е свързан с нуждата да се зачитат правата на хората, които а, се придвижват в търсен на нов пазар на труда. Нека да подчертая тук, че правото на гласуване е един от ключовите аспекти. Европейските работещи трябва да могат да почувстват, че наистина принадлежат на Европейския съюз и че могат да се възползват от е, гражданските си права и отговорности, дори когато става въпрос за страната на происхода. В компромис С мисля, че това е, беше най-дълго дискутираният компромис. Разисквах го с колегите и няколко неща трябва да се споменат тук в компромис С. Първо, относно равновесието между отделните национални законодателни рамки относно заедостта. Аз, имайки предвид разликите между законодателните рамки на отделните държави членки, аз смятам, че колективните трудове договори трябва да бъдат а, взети предвид. Второ, смятам, че справедливите правила, тяхното гарантиране относно съревнованието, относно конкуренцията, трябва да се а, спазва. И за а, работниците мигранти трябва да се гарантира, че принципите ще бъдат абсолютно същите, както и за останалите. Било то познания, било то дипломи, техните, примерно, квалификации ще бъдат третирани по същия начин, както на, остан... на държавата приемник. И последно в компромисце. Всеки всяка идея за социален дъмпинг трябва да бъде избягвана. В компромис Д там се говори за един деликатен проблем, а именно правата на работници мигранти в областта на здравеопазването. Вече се споразумяхме да улесним този аспект – страната приемник трябва да осигури достъп до здравеопазване на тези работници. Те не трябва да срещат никакви проблеми с този достъп. Едновременно с това обаче трябва да вземем предвид, че здравните системи са различни в различните държави. И е следователно, не е грижа на доклада да иска от отделните държави да си хармонизират здравните системи. И да искат тия системи да бъдат идентични. Компромис Е Относно правната рамка. Компромис е се опитва да коригира цялата тази рамка, за да може да имаме положителни резултати на пазара на труда. Това, което се опитваме да постигнем тук, е да накараме населението да мисли, че Имиграцията е нещо полезно, нещо полезно за Европейския съюз и нашата економика. Но има публикувания, има проучвания, които показват и положителните, и отрицателните ефекти. Отрицателен ефект за економиката на дадена държава членка. Аз мисля, че трябва да а, наблегнем повече и на положителните страни. Те са а, също известни. И трябва евентуално да се замислим какви могат да бъдат а, а, отрицателните последствия и как можем да се справим с тях. Мисля, че ако уравновесим двата ефекта, ще имаме много по-адекватна картина, съвързана с миграцията. И съответно, можем да кажем, че ползата от е, работещите иммигранти е по-голяма от отрицателния ефект. Компромиси F и G относно значението на достъпа до информация и използването на ЕОРЕС говорят относно качеството на услугите, предложени на ремигриращите работници в Европа. Компромис ХАШ, той не представляваше проблем. Той се съсредоточава върху идеята, че мобилността не трябва да бъде считана като преимущество на младите и че пазарът на труда в Европа изисква хора с опит, които също понякога да са мобилни. И мобилността трябва да е еднаква и да се осигурява еднакъв достъп на всички категории хора, без значение етнически происход и възраст. И след това говорим за образователната система и пазара на труда. Казваме, че образователната система трябва да бъде кохерентна, добре съгласувана и да взема предвид нуждите, истинските реални нужди на пазара на труда. Признаването на дипломите е много важно Признаването на квалификациите за регламентирани професии също е много важен елемент. Ако наистина искаме да постигнем една качествена економическа система в Европа, това е компромис J, е, латинско. Например, тук се сблъскваме с практически проблеми, като използването на чужд език – което доведе преди и ще води за напред до някои не особено добри практики, свързани с мигрещите работници, например използването им и други. Трябва, тези практики трябва да се променят. И накрая в казваме какви са процентите на индивидите, които използват правото си да работят в друга държава и че този процент е сравнително нисък. И накрая в компромис L говорим отново за признаването на дипломите и професионалните квалификации. Идеята ни е да има добър отговор на търсенето на пазара. Това е накратко едно общение на компромисите, които постигнахме. Благодаря. Euh, Благодаря ви. Сега откривам дебата. Първо ще дам думата на госпожа Линкевичу. Ай, че Uh... Na, pirmiausia, aš noriu padėkoti. Най-напред искам да благодаря на докладчика за извършената работа, подготвяйки доклада и компромисните изменения. Преговорите по отношение на компромисния текст е в съответствие с исканията, интересите на всички политически групи. Не беше лесно да се постигне, но се радвам, че постигнахме споразумение до повечето компромисни изменения. Успяхме да стигнем до съгласие относно условията на работа, социалния дъмпинг, превенцията. Освен това, имаме съгласие по отношение необходимостта за укрепване взаимното признаване на професионалната квалификация и дипломите. Това е нещо много важно. Обаче, жалко, че не успяхме да постигнем съгласие по бившия компромисен вариант на предложение F английско, свързан с ясно уточнение на професиите и условията, работната заплата, условията и особено е, синдикатите. Мисля, че това е от много голямо значение ако искаме да има мобилност е, сред работещите и те да се радват на еднакви възможности в държавите членки. Утре в Либе ще гласуваме становище с цел насърчаване мобилността на работещите и се надявам, че колеги от нашата комисия ще отчетат този факт като още един важен принос, насочен към подготовката на добър доклад за мобилността на работниците в Европейския съюз. Мерси. Госпожа Лени Крещенсен, благодаря. Марин Харкин, както казах, не може да е тук. Тя е докладчик в сянка, но не се чувства добре. Но ще ви прочета краткото изявление. Благодари на докладчика за работата и всичките компромисни изменения. Радва се, че много от нейните изменения са включени и е удовлетворена от дейността до този етап. Очаква се интерес да продължи работата с докладчика и очаква добро сътрудничество в следващия кръг от преговори. Така че очевидно остават един-два поне аспекта, по които тя се надява да води преговори, когато е, се възстанови. Господин Кристерсън. Благодаря. И аз искам да се присъединя благодарностите към докладчика, като намерил много добър баланс – в компромисните изменения, особено А и С. Много точно е са намерени текстовете за колективните трудови договори, трудовото законодателство. Поисках думата, защото да коментирам компромис Б по здравните услуги и компромис Ф достъп до информация. Искам да се позова на конкретни примери от Дания, където установихме, че мобилните работници не разполагат с необходимите документи, които им гарантират достъп до болнично лечение. И някой, който падне, да кажем, от стълба, се озова в изключително сложно полежение. Ще трябва да пази над 2000 датски крони, и дори няма да намери къде точно да отиде да се лекува, защото не разполага с е, формуляр образец А1, който гласи, че отговорен е работодателя, а съответните пострадали не са в течение. И в такъв случай е необходим един, да се намери компромис, е, да се е, гарантира болнично лечение на всички командировани, които се движат из Европа. Благодаря ви. Господин Ман. Аз искам да говоря по изменение 104. През последните години в рамките на преговорите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 В Германия се нуждаем от работна ръка и особено от млади хора, които трябва да се приспособяват към новите работни места, които искат нови умения. До октомври 2012 година необходимо ли е да се прави ново проучване, както споменах в началото, такива каквито поръчва комисията, за да знаем какви точно са ще бъдат изискванията на пазара. Или поне да се направят някои прогнози и да се направи сравнение с данните от миналото. Дали миналите проучвания и резултати от днешните проучвания имат нещо сходно, защото ако е, това се налага, не е лошо да поискаме от комисията да направи подобно проучване. Има ли някой друг, е, който иска да се е, изкаже, пита председател. Преди да дам думата на докладчика, ще кажа, че аз не съм участвала в е, изработването на измененията и на компромисите, но предвид това, което става вътре в Европейския съюз и всички заплахи, надвиснали над Шенгенското споразумение и мобилността на работниците, без да споменавам едно друго измерение, което има определено влияние върху тяхната мобилност, ми ми се струва а, че а, би могло да се доточнат някои неща. Не само да кажем, че признаваме правото на глас на работниците или мобилността на работниците, като но факта и действителността е, че редица държави членки затварят границите си. Независимо каква е категорията работници. Тоест да не излезе, че доклада просто не отговаря на, на действителността в Европейския съюз. Хубаво е да отговорим на съобщение на комисията по конкретна тема, конкретен сюжет, но от, което от юли миналата година мисля, че не е лошо да отчетем новия контекст, новата действителност пред която сме изправили, изправени. Господин докладчик, давам ви думата да приключите дебата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за повдигнатите интересни въпроси. Ще се опитам да говоря един... Не, просто един по един. Госпожа Ленкевичуте говори за проблема за упражняване на а, правото за присъединяване към синдикати и правото на стачка. Е, по-специално за работниците и мигранти. Мисля, че не можем да говорим за една категория права или други. Трябва да говорим като цяло за фундаментални права. А да не споменаваме, например, правото за синдика... присъединяване към синдикати или стачка. Това е част от правата. Оценявам диалога, който водихме с госпожа Харкин. Благодаря и за посланието. И съм съгласна с господин Цимер за извинете, Кристенсън за проблемите, които той повдигна, свързани с здравеопазването и достъпа на работниците мигранти до такова. Трябва да се намери решение. Съгласен съм. А, относно казаното от колегата Ман за възможността за проучване. Бих казал по-скоро ново проучване относно резултатите от използването на работници мигранти на пазара на труда. Защото така е, че вече имаме проучвания, вече имаме опит. И аз бих казал, че вече знаем някои други неща, какво се е случило и какво се случва, когато работници мигранти влязат на пазара на труда на Европа, в Европа. ще ви посоча какво стана в Обединеното кралство, където в началото много се страхуваха относно тази така наречена полска вълна работници, които едва ли не ще наводнят британските острови очакваха, че около 300 хиляди работници от полски происход ще дойдат в Великобритания. А какво всъщност стана? А именно, че тези 300 хиляди се оказаха само около 30 хиляди. И накрая цифрите се промениха към много по-ниска стоеност. И резултатът не предизвика социални проблеми. Напротив, предизвика само през кампания, кампания на медиите. Но, мисля, че като цяло вече знаем, че имиграцията е добра, ако няма проблеми свързани с нея, но по принцип има проблеми. Нека да отбележим също, че трябва да вземем предвид негативният ефект. Може би негативен ефект е силно казан. Но ако има проблем с иммиграцията, особено, що се отнася до държави като а, България, и Румъния. А те пък са от своя страна равнопоставени. Другите европейски граждани могат да използват същите права. Мисля, че тук някои политици просто много мело спекулират с страховете на хората. А що се отнася до доклада, нашата идея е той да насърчи правото на закон, законното право на иммиграция а не тази миграция да бъде поставена под въпрос. И мисля, че госпожа председателка също зададе много интересен въпрос, а именно, че как да говорим за миграция и за принципите на тази миграция в Европа, след като вече даже нямаме Шенген. Но поне за сега Шенген все още е валидно споразумение. Да, тук сме съгласни. Но второ, не мисля, че темите, свързани с иммиграция, трябва да се смесват умишлено с политически нотки. Забелязах, че някои правителства вече предприемат мерки или заплашват да предприемат мерки да ограничат потока на иммиграция. Подигнах този въпрос и в дискусиите си с комисията. И смятам, че подобни мерки само ще вредят на европейските закони и ние трябва да ги отхвърлим в купон. Благодаря. Благодаря. Благодаря за този изчерпателен отговор. Ще гласуваме тези изменения по време на нашата следваща сесия 15-16 юни. Най-вероятно 16. И до тогава мисля, че до тогава, мисля, че до тогава ще имаме и, и становищата на Комисията по човешките права и жените. Така че приключваме работата за днес след обед. Ще се видим отново утре сутринта в 9 часа. Благодаря.